Колеги, моля заемете местата си. Както знаете, комисията ЕКОН поиска допълнителна информация от кандидата за комисар Хил, за да може а, да завърши процеса на оценка. Господин Хил отговори на допълнителни въпроси в писмен вид. На днешното заседание ще имаме допълнително изслушване по допълнителните въпроси, по които поискахме писмени пояснения. Имаме само час и половина днес. Моля да не превишаваме 3 минути на човек. Въпрос и отговор. Целта на заседанието е обмен на становища по въпросите, които бяха изпратени в писмен вид. Няма да има допълнителни нови въпроси. Давам думата на кандидата за комисар Хил за встъпително експозе от 10 минути. След това имаме 24 въпроса по 3 минути, 1 минута за въпрос, 2 минути за отговор и след това Лорд Хил ще има 3 минути за заключителни думи. Заседанието се излъчва по интернет. Сега давам думата на господин Хил за неговото експозе.